Дами и господа, добро утро. Предлагам да започнем веднага с, глас... с работата. Точка 9 от дневния ред, а именно обмяна на становища с, относно инициативния доклад за а, подхода, европейския подход към човешки права и също а, ангажимента на Европейския съюз за демокрация, така както говорихме и вчера. Докладчикът е тук от НП. И от 2013 секретарията а, запо... стана напълно оперативен и най-вероятно ще успее да осъществи своята дейност за следващите две години. Европейската инициатива за демокрация работи по голям брой инициативи, най-вече с източното партньорство, Тунис и други и ще продължи така а, първоначално фокуса беше върху съседните държави. А, но също ще продължи и възоснова на доброволни приноси от държавите членки. Надяваме се, че ще постигне много допълнителна стойност а сега господин Крепс, ако правилно произнасям името, господин Крепс ще направи оценката а, на този ангажимент до страна на Европейския съюз. Групите трябва да изберат докладчик сянка. А, някои от групите вече е, са дали а, предложения, някои не, така че моля ви, свържете се с секретарията, за да разберете кой точно работи и по какво. Беше решено да се организира заседание тази, сре, е, тази сутрин, за да чуеме от нашите гости оценка за миналото и а, евентуално бъдещето на инициативата ще започнем с видеопослание от господин Ричард Йонс, който е а, един от главните представители на движението и после ще започнем а, обмена на становища. Надявам се, че може да работим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 in the next phase of its work. Thank you. So <coughs> now I have the pleasure to welcome uh, Monsieur. А сега приветствам господин Никола Ружи, изпълнителен директор в Европейското партньорство за демокрация и а, заместник-председател на мрежата за а, демокрация. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата. Аз се считам за човек практика, не за експерт, но благодаря все пак за квалификацията, която ми дадахте. Няма да се противопоставя на това, което каза колегата от видеовръзката, видеозаписа. Надявам се също, че ще опитам да ще се опитам да улесня работата на докладчика. Вярно е, че а, има много положителен принос за много кратко време. Ако погледнете индикаторите, които са посочени в доклада, а, исканията, помощите, които са отпуснати, броят на държавите, които подкрепят финансово организацията и също и качеството на дебата, който се организира тук, който също е част от нашата организация, със сигурност има добавена стойност. Това е видимо. Относно подкрепата за изоставените, мисля, че имаме много добри инструменти да подкрепим сектора финансирането на кризи, финансирането а, по най-различни други линии, също обучението за хората. И смятам, че това вече е, е нещо важно. И това са основни елементи, които са от висока, от голяма необходимост. Относно географския баланс, мисля, че наистина а, има зачитане на търсенето и на целите. И като цяло темата е много комплексна. Нови кризи се появяват, трябва да помислим какви типове действия трябва да подкрепим и а, дали те отговарят на стратегическите цели. качеството на екипа също е много важно. Всички се даваме сметка, а, че това е важен фактор. Разнообразие, опит, това са ключови елементи за формирането на един такъв екип. И както вече казах, процесът наистина е, е адаптиран към целевите групи. Това също си е вид предизвикателство, защото има инициативи, които съществуват и другите, които също функционират, но най-важното е всичко да действа заедно, за да имаме успех. Последната точка от положителните елементи, на които искам да се спра, е ам, е, отвореността на този комитет е, на хора на терена. Споменахме държави членки, правителства и така нататък, международни организации, други организации на гражданското общество. Ние съвместно организирахме идеята да а, е, честваме заедно Международния ден за демокрация. А, това показва, че трябва да работим наистина заедно в тази насока и да оповестим това, което сме научили от различните, в различните държави и да видим как бихме могли да продължим заедно напред. Сега относно предизвикателствата, както вече казах, изтече само една година и ние ще се концентрираме още повече върху дейността. Ние ще видим а, как можем да се сътрудничим и с други а, партньори. Това е предизвикателството. Трябва наистина да консолидираме, консолидираме това, което сме свършили. Ричард спомена натрупването на критична маса. Да, това е ключов елемент. Говорим също за нови заинтересовани страни, за нови субекти, които участват. Имаме нужда от такива нови лица, но също те трябва да са устойчиви. Именно за това говорих за финансирането на кризи, за тъй нареченото bridge funding. И е, просто трябва да сме сигурни, че тези нови партньори могат да оцелеят в тежките условия. Е, просто не можем да поканим няколко други, да забравим другите. Това е предизвикателството. Относно географското покритие, мисля, е, че е много важно да продължим а, с сътрудничеството с околните страни. Това е много, много тясно свързано с директната практика. Дали е да продължим? Вчера чух, че има вероятност за една такава постепенна еволюция. Това е много важно. И също има много, много пилотни проекти, където Европейският съюз се опитва да подкрепи в дадени държави някои новаторски проекти. Относно споделянето на познанието, познанието, което се получава от нашите партньорски организации е много, много интересно и това е много важно, особено когато се опитваме да подпомогнем тези организации. Трябва да видим и каква е ролята, свързана с подпомагането, как тези хора да бъдат подкрепени, за да споделят с останалите своя опит. Тези хора, евентуално, които са тук в Брюксел, примерно, или пък тези, които са в отделните столици. Определено ние бихме могли да помогнем а, с експертите, с а, хората на терена, с а, тези, които взимат решения, просто да организираме процеса на взимане на решение на подпомагане. Друг основен проблем и предизвикателство, според мен, е диалога за политиките. Връщам се към един от основните елементи, на които, за които заговорих и за началото, а именно да подпомогнем древните, малките участници, които сами не биха могли да осъществят а, а, голям, голям принос. Това е много важен елемент. Не казвам, че в големите програми трябва да използваме само големи механизми трябва да продължим да използваме и малките, но също нека да се спрем на тези малки проекти и малки организации. Оттам можем да тръгнем. Това е много важно. И нещо друго. Трябва да продължим да работим заедно е, с, е, с е, механизма като цяло. И вече започнахме да дискутираме тези елементи и ще продължим и за напред. Е също относно координацията с механизмите за финансиране Европейски съюз на Европейски съюз. Мисля, че това е много, много голямо предизвикателство. Ако искаме да имаме критична маса и да имаме един действащ механизъм, в такъв случай трябва да дискутираме между финансиращите структури и да видим как те могат да се допълват взаимно и да се избегне дублиране. Как да го направим? Приемаме всякакви идеи. Вече има няколко, но разбира се, ще продължим да търсим решение. Относно някои проблеми, виждам в доклада някои елементи, а именно, че например, третият меха... европейски механизъм за демокрация. Ние считаме, че сме един хибриден механизъм, защото ни се позволява финансирането да се осъществява на практика и да се прилага на практика. Да разбира се, европейския механизъм е нещо добро. Гражданското общество би желало да се пише това, но това не е единствения вариант. Will... Благодаря много. Сега ще дам думата на колегите. Първо на докладчика. Заповядайте. Dziękuję Pani Przewodnicząca. <clears throat> Szanowni. Благодаря Ви, госпожо председател. Госпожи и господа. Много се радвам, че сред нас присъстват представители на неправителствени организации. Както и представители на изпълнителния комитет на Европейската комисия, Европейската служба за външна дейност. Две години, откакто е Европейски инструмент за демокрация съществува, той започна множество инициативи на различни нива. Е, и вече виждаме конкретни резултати. Две години не са много а, е, дълъг период от създаването на един такъв а, е, инструмент а, е, за изграждане на неговата административна функция, за изграждане на неговото финансиране и за набиране на средства от донори от страните членки от економическата, Европейската економическа общност. Искам да ви напомня, че предложението беше направено малко преди да започне полското председателство на а, съвета. След доклада Декайзер, всъщност по негово предложение, госпожа Декайзер беше много о, активен член на нашия подкомитет. Тя а, беше автор на доклада за демократизацията и така нататък. А, доклад, с който започна, це, а, доклад, който отрази целият процес на демократизация, е започнал с арабската пролет. Ние направихме заключение, че а, нашия метод за подкрепа на демокрацията а, не беше ефективен. В един момент ни се наложи да признаем, че някои държавни режими, които сме подкрепили, са се оказали безполезни, що се отнася до защитата на човешките права. А, ние се, надя... се надявахме с помощта на тези режими да се контролира масовата миграция, но тези режими се оказаха пречка пред демократичното развитие на обществата. Това се казваше в доклада Декайзер и тогава се появи първоначалната идея за създаване на Европейски инструмент за демокрация. А, тогава се питахме как е, ще протече, как ще завърши тази инициатива и в нашата подкомисия на, на, тър, на 30 юни 2011 година господин Становски, тогавашния външен министр на Полша, е, ни представи за това как ще работи един такъв инструмент. След тази презентация започна един по-дълъг процес на създаване и на изграждане на самия инструмент. Аз като докладчик е, е, по доклада за оценка на двугодишната работа съм си поставил за задача да видя също така какво би могло да се направи за в бъдеще и е, бих искал да ви представя някои препоръки относно бъдещата работа на инструмента. И точно защото искам да представя тези препоръки, се радвам, че сред нас има представители на неправителствените организации, които работят в областта на демокрацията и човешките права, както и представители на изпълнителния комитет на Европейския парламент и другите европейски институции. тази стъпка, която правим в момента е много важна, а именно стъпката на консултации с различните засегнати страни. Сега, препоръките, които ще направя от, за периода от 2015 година нататък, ще бъдат продължение на препоръките на проекта от март 2012 година и с препоръките на съвета. Всички институции са на мнение, че сътрудничеството с страните, изграждащи демокрация, е много важно. НПО, работещи на местно и на глобално равнище, са много важни партньори за Европейски инструмент за демокрация. Често, наред с делегацията на Европейския съюз, например в страните от източното партньорство, или пък в нашите средиземноморски съседки. Нашите делегации в тези страни са добър източник на информация, въз основа на която да планираме бъдещите си действия. е наша задача е да използваме по най-добър начин средствата в скромния ни бюджет. Ние разполагаме само с ограничена сума за работа. И заедно, в сътрудничество с неправителствените организации, бихме могли да апелираме към Европейския съюз да отпусне повече средства за Европейския съюз, за Европейския фонд за инструменти за демокрация. Европейския съюз отдавна си сътрудничи с местни организации – Но е, за момента ние просто набирахме информация и ноу-хау за това как би могло да работи е, инструмента. Събирахме информация от нашите партньори е, с цел да избягваме потенциални грешки. opozycji, które działają na przykład lokalnie. Европейски инструмент за демокрация всъщност би трябвало да е насочен и към подпомагане на местни НПО, тъй като за тях е трудно да получат финансова подкрепа от Европейския инструмент за демокрация и правата на човека. е, има трудно да реагират в ситуации на криза. Много често за неправителствените организации е трудно да оцеляят в периода между две финансирания на проекти. Нашите процедури в Европейска инструмент за демокрация за отпускане на средства са по-лесни, по-простени в сравнение с процедурите за получаване на средства по други линии от европейския бюджет. Ще бъде много интересно да чуем от вас, представителите на, на НПО, дали правилата и процедурите, с които работи фонда, са достатъчно добри, достатъчно адекватни според вас? Особено когато става дума за сътрудничество с, между инструмента и НПО в така наречените политически трудни а, региони. Например, а, във връзка с кризата с Евромайдана в а, Украина. от Украина специално има много НПО, които много положително оценяват нашия инструмент, нашия фонд в тяхната криза. Така че с удоволствие ще изслушам мненията на колегите, мненията на другите представители и ще ги включа в по-нататъчната си работа. Надявам се добре да работим с докладчиците в сянка, за да можем да изготвим един доклад в срок и с необходимото качество. Мисля, че доброто обобщение на работата, двогодишната работа на Европейския фонд за демокрация е, беше оценена положително от господин Поляновски, който участва в заседанието на Комисията по външни работи. Там говорихме за това какво е, очакваме от Европейския фонд за демокрация, какви резултати са важни за нас, какви са резултатите, за които е, ще бъде добре да отделим средства. Благодаря ви за вниманието. Äh, Благодаря за представането. Е, сигурна съм, че в е, че вие ще изготвите чудесен доклад, който ще получи мнозинство. Благодаря ви за работата. Видях, че дойде господин Помяновски. Вие сте изпълнителен директор на Европейския фонд за демокрация. Давам ви веднага думата. Thank you very much. It's uh, my great pleasure to be... Благодаря. За мен е удоволствие да съм тук и да отговарям на вашите въпроси, ако имате такива. Нека да кажа, че наистина беше много специфично време за тази една година и половина. Секретариатът съсредоточи дейността си върху създаването на ясно послание за това как, за какво ще служи този фонд. И този фонд всъщност е една институция, която пуска средства но едновременно с това дава храна за един политически дебат в Брюксел и дава обратна връзка с терена, с нашите партньори, които работят по различни инициативи, с активистите, които дават впечатление от първа ръка, така да се каже, какво става в дадените страни. Това беше много важно и в Украина, и в Азербайджан, и в Египет, Либия и Сирия. Това са основните места, където а, хората на терена даваха информация, която е много по-точна и идва много по-рано спрямо първоначалната, която ние получаваме на политическо ниво. И даже и после ние имаме сравнително ограничена политическа информация. Така че като цяло приноса на фонда е много голям. Друг важен елемент, който като че ли се изплъзва от а, анализа, е платформата, която фонда създава за държавите членки, както и за институциите за съвместна работа и да разискват заедно проблемите по човешки права и демокрация. На всеки 6 месеца ние се събираме и разискваме тези теми и оценки по проектите на фонда. И това е и много добър повод за тези, които се занимават с други и са в други европейски комитети, да а, приложат на практика това, което са научили от работата си. И тази, този допълнителен, тази допълнителна възможност за изграждане на капацитет е много добра и се надграждат също и е, връзките с Европейския парламент, с комисията и искам също да привлека вниманието върху това. Благодаря. Благодаря ви за краткото, но изключително ясно представяне. В моя списък е записан господин Демес. Тук ли сте? Благодаря, госпожо председател. Чакайте, момент, момент. Само едно нещо преди това. За съжаление, забравих да помоля останалите представители на политическите групи също да се изкажат. Сега ще дам думата на господин Демес, след което на представителите на политическите групи и продължаваме след това с експерти. Извинявайте, забравих да кажа каква е процедурата. Давам първо на вас думата, след това на госпожа Хотала. Thank you very much, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Аз съм председател на 7 изпълнителни комитета. Искам да реагирам по някои от забележките, които чух, както от експертите, така и от докладчика. Това са бележки, които само ще допълнят казаното от господин Полиновски. Мисля, че за съвсем кратък период Европейският фонд вече се доказа като звено, което допълва много други субекти, които се опитват да помогнат в тежката ситуация на европейските съседски държави. Напълно съм съгласен с това, че трябва да увеличим критичната маса и да подкрепим нови социални движения, да ги караме в един път, политически път и също да помислим за тази политическа територия, която би могла да, да, да има демокрация, която все повече се стеснява, за съжаление. Така че мисля, че трябва да подсилим дебата за сигурност с една демократична помощ. Разбира се, проблема с географския баланс също е много важен, когато обсъждаме проекти и взаимно допълване с други а, заинтересовани страни. Мисля, че това също може да се вземе предвид. Това, което дебатът вчера показа, е, че ние отчаяно се нуждаем от а, депутатите, които да се заинтересоват. А, господин Жип също участва вчера в дебата и видя до каква степен този дебат е разпален, когато става въпрос за насърчаване на демокрацията. Защото има много политически елементи и аспекти, които се озовават в този дебат. Считам, че членовете на Европейския парламент вчера направиха голям принос – в бъдещите процедури, бъдещите действия, които сега ще целят не само югоисточното партньорство, но и държавите отвъд. Даваме си сметка, че новото европейско лидерство, което стъпи в функции през изнаните няколко дни, ще се сблъска с големи предизвикателства ще има също и, и заседание в Рига по източното партньорство. Така че ние имаме а, такива държави, в, Европ... в Европейските съюз. Те са част от нашето семейство и трябва да работим заедно по стигане на целите по източното партньорство и, и въобще по демокрацията. Благодаря. Благодаря ви много. Сигурна съм, че ще продължим партньорството за, с успех. Имам два оратора в списъка, но ще трябва да напусна председателския пост. Самата аз трябва да отида на заседание на друга комисия спешно, за да гласувам. Давам думата на госпожа Хотела и предавам председателството на колегата. Благодаря, госпожо председател. Исках да се възползвам от възможността, за да видя как нашата подкомисия, както и фонда, може да участват и да допринесат за следващата половин година за Евронест, на която аз ще съм заместник-председател за следващата сесия. Мисля, че трябва да намерим нов подход за човешките права. Това е част от източното партньорство. И също да не забравяме, че имаме 6 държави, от които половината имат големи, много сериозни вооружени конфликти и във всичките те е замесена Русия. Така че наистина трябва да помислим как да насърчаваме правата и демокрацията при източното партньорство. Смятам, че проблемът с насърчаването на демокрацията е погрешно свързана с обвинения по промени на режима и така нататък. За съжаление, в голям брой от държавите, все по-голям брой от държавите, където имаме финансиране на организации от гражданското общество, много често тези агенции бива, им се лепва етикета чуждестранни агенции. Мисля, че това трябва да се промени. И, също много пъти е, чувам че а, е, нашия фонд е платформа за различни субекти да дискутират а, е, проблеми, свързани с демокрацията. А, това е добра идея. И наистина в тази нова ситуация с новите предизвикателства е много важно европейските институции да работят заедно с други организации, като Съвета на Европа, ОИСР и други. Било ОНЕ. Също това е голям международен актьор на тази сцена. Така че какво друго може да се, да се направи? Как да насърчим подобно сътрудничество? А, с международни организации, както и помежду нас. Мисля, че а, имаме проблема с двойните стандарти. В източното партньорство, например Беларус, парламентът е много строг относно Беларус заради репресиите на демокрацията и, и, и изпирането на мирни демонстрации и протести. Но беше споменат и Азербайджан. А Азербайджан също е в източното партньорство. Какво ще правим? Пропорционалност ли ще показваме? Или ще бъдем еднакво строги с Азербайджан? А, ще оставим ли Беларус вътре? Каква ви е стратегията? Ако някой тук може да ми даде малко разсветление относно това партньорство. Говоря най-вече за парламентарните измерения, защото правителствата си знаят друга песен. И знам, че ще има някакво преразглеждане и същото партньорство с външната служба през следващите няколко месеца. Така че това сигурно ще има последици върху Европейския фонд за демокрация. Е, е, Парламентарната асамблея на Евронест също ще има въпроси. Въпросът е как да подкрепим тези организации на гражданското общество във въпросните държави. Може ли Европейския фонд за демокрация да изиграе някаква роля там? Благодаря, госпожа Прос. Заповядайте. Tack, fru ordförande. Е, jag skulle vilja ställa en fråga vad det gäller hur Благодаря. Аз искам да задам един въпрос. по какъв начин фонда се отнася към расистските и националистически тенденции? Това е, всъщност, те са най-големия враг на демокрацията. Виждаме, че както национализма, така и е, расизма са в процес на възход в много региони на света по какъв начин можем да движим напред процеса на демокрация, борейки се с тези тенденции? Необходим ли ни е допълнителен инструмент за борба с тях? И още един въпрос. По какъв начин фонда работи за подкрепа на правовата държава? Мисля, че е много важно да се работи с юристи, с адвокати, с съдии. Dziękuję bardzo pani poseł. Е, teraz e, widzę zgłoszenie pan poseł Butikofer. Господин Бутикофер, благодаря. Искам да направя няколко кратки забележки. Първо, този фонд до сега е следвал политиката на регионален баланс между източното и южното партньорство. И аз съм по-скоро за подобно продължение. Но смятам, че трябва да се кажем, че става все по-малко вероятно да се продължи така. Особено с някои държави в юга, които имат специфични интереси да работят по южното партньорство, но пък отказват да допринесат финансово в този фонд. И тук в този парламент смятам, че трябва да го споменем това. Защото е, иначе няма логика да си премълчаваме. Е, второ, така както беше казано, беше решено вчера да се разшири обхвата на бъдещата дейност на фонда. Но аз смятам, че трябва да бъдем много предпазливи, защото фонда няма да стане глобален. Този фонд ще се опитва да работи през следващата година, до 2015, с ограничен об... обхват от финансова гледна точка, а пък да позволява на проекти в държави, които могат да се квалифицират, да се дефинират като съседи на съседите. И а, това също е противоречиво. Трябва да имаме една включваща политика, да помислим какво точно правим. Иначе много ще се откажат да участват. Смятам, че наистина ще имаме евентуално възможност да искаме повече и да действаме по повече проекти с вече участващи държави, например Алжир. Смятам, че това е нещо, по, които, по което изпълнителният директор със сигурност ще помисли. А също искам да кажа следното. Доста беше свършено в областта на Палестина, но може да се свърши много повече с арабското мълцинство, например бедуините в Израел. Нека да не забравяме това. Äh, Благодаря. Външната служба. Благодаря, господин а, председател. Мога само да а, споделя положителната оценка на фонда. Тук подкрепям господин Гжип и забележките. наистина съществува споразумение между институциите, да работят заедно. Позовавам се също тук на Европейския парламент, външната служба, Европейската комисия. Относно доколко е полезен фонда, като организация покрепеща демокрацията и продемократичните а, субекти, така както го споменаха колегите тук, а, те наистина и, и са полезни. Това са нерегистрирани НПО от блогъри и други все организации на гражданското общество. За тази година и половина фонда доказа, че работата му допълва вече съществуващите европейски инструменти, така че а, всички тревоги за евентуално дублиране, застъпване на функциите се оказаха а, излишни. И също трябва да продължим така с синергиите. Тук говоря и за спешната процедура за подкрепа, която съществува в фонда. Това също е много важно. В препоръките си към съвета за осъществяването и изграждането на този фонд от март 2012 Европейският парламент поиска координация и сътрудничество между фонда и персонала на външната служба. И официално мога да свидетелствам днес, че това наистина се случва. И само да ви дам няколко примера. Съвсем наскоро имахме а, обмен във външната служба с колегите от фонда за това как Европейският съюз като цяло и фонда могат да, да помогнат гражданското общество в много тежка ситуация в държавата, например Египет. И също а, имаме големи амбиции относно чуждестранното финансиране, нещо, което знаете вече. Вторият пример е съществуващо сътрудничество, както го каза господин Жип, между е, външната служба и отделните делегации по света които работят и по фонда. Отново това е работа, която трябва да се осъществи тук на ниво щаб, но също и по представителства, по делегациите. Тези представителства се консултират с фонда, има една непрекъсната координация между персонала и фонда за да избегнем дублиране. И, например, в държави като Украина Фонда е част от координационната група на дарителите, която се ръководи така иначе от е, Европейската делегация. Има също така увеличаващи се ангажименти от страна на държавите. Това беше потвърдено вчера, но тук колегата, някои от колегите тук казаха, че нови ангажименти са от, и нови пари са от жизнено значение, за да имаме ефективност в работата. Вече имаме над 100 а, организации, които се възползват от тези средства. И също така а, ние е, имаме такива дарители като Швейцария и Канада. Няма да се спирам детайлно на ролята на Европейския парламент в подкрепата на фонда. Ясно е, че новите депутати, които ще участват, ще продължат и ще дискутират с борда на фонда и ще видим как бихме могли да подобрим нещата за напред. Ключовите предизвикателства отново са свързани с политическата оценка и е, също и с е, набирането на средства. Нещо, което тревожи и депутатите, и не само европейските институции. Относно пътната карта до 2020, говорих за разширението на мандата. Ние сме готови да подкрепим фонда в това отношение. Как е, точно фонда ще се ангажира отвъд съседните държави, това е нещо, което още не знаем. Трябва да бъдем предпазливи и трябва да видим как ще е, управляваме такива средства и, и това разширение. Но така че трябва да продължим работа с всички институции и благодаря за вниманието. Uh, uh, благодаря много. Госпожа Карима Саки за Европейската комиса. Благодаря ви. Като последна изказваща се ще трябва да се стреме да не повторя нещо. Европейската комисия напълно споделя положителните ценности, заложени във фонда, подкрепен от е, Европейския парламент, съвете държавите членки. Особено ценим бързото му създаване, е, улекотената структура и качеството на на наетия персонал, все а, хора, които са дълбоко ангажирани, големи професионалисти и които са запознати с проблемите на гражданското общество. Някои от тях са негови представители. Друг положителен елемент е, че тази оценка е се споделя от НПО – ние през цялата година се срещаме с представители на гражданското общество, които или са били вече партньори на фонда, или възнамеряват да се включат. И така, така че оценката на гражданското общество, пак повтаряме, е много положителна. Един от елементите, които защищавахме по време на създаването на фонда, беше взаимното допълване с другите инструменти на Европейския съюз, инструмента за човешки права и инструмента за стабилност. Година след началото виждаме, че това взаимно допълване е факт. Фонда играе своята роля на запълващ празнини по отношение на бенефициентите, защото всъщност са се опита да, опитва да стигне до асоциациите, които Европейския съюз директно не може да финансира, незаписаните блогери, индивидуални активисти, тъй като възможностите са по-гъвкави и позволяват бързо финансиране. И особено в контекст, когато бюджетите се съкръщават и финансовите ресурси са ограничени, един такъв нов участник, който гарантира допълнително финансиране, е добре дошъл. Накрая, когато говорим за финансиране, знаете, че Финансирането от Европейската комисия не позволява пряко да се подкрепят бенефициентите. Ние подкрепяме просто а, функционирането и работата на фундацията, персонала и така нататък е, в момента приключваме периода от 13-15 година с около, сумата около 6 милиона. В момента обсъждаме с, с сътрудниците на фонда финансирането на следващия период е, но така иначе финансовата подкрепа от страна на комисията е гарантирана. Друго, което беше подчертано е необходимата е, координация с другите инструменти, за да не създаваме имидж за разпиляване на е, ресурсите. И в това отношение координацията с делегациите на Европейския съюз е от съществено значение и оценката на делегациите също е много положителна. Един от основните проблеми, който се подчертава често е е, факта, че доброволните вноски от държавите членки трябва да се увеличат и да се внасят е, е, за да може да се разшири географския мандат на фонда. Това не, може да стане само ако има необходимото финансиране. В противен случай той ще, фонда ще загуби от своята ефективност. Благодаря ви. Не видя инних сглошен. Благодаря много. Очевидно няма въпроси. Заповядайте. Имаше един въпрос, свързан с расизма и национализма. Как фонда работи по тези въпроси? Останалото бяха по-скоро препоръки и предложения за бъдещата работа. Ще отговаря сега на въпроса, свързан с расизма и национализма. Аз съм напълно съгласен, че това са сред тенденциите, убиващи демокрацията. В мандата на фонда е заложен принципа, че е, фонда е, подкрепя инициативи, които е, работят за общество, основано на демократични ценности. Тоест, в този смисъл ние подкрепяме хора и организации, които се борят с на, расизма и национализма, изграждайки хоризонтални платформи за диалог и работейки за изграждане на общочовешки ценности в обществото. Така че е, фонда, работейки с тези свои партньори, дава директен принос към борбата с расизма и национализма. Благодаря ви, господин директор. Няма други желаящи да взема думата. За това искам да ви благодаря за това, за тази първа размяна на мнение по доклада. Искам да благодаря на всички представители на НПО в залата. Благодаря на всички, които споделиха своето мнение. Мисля, че оценката за работата на Европейския фонд за демокрация е положителна. Мисля, че също така очетахме и предизвикателствата, пред които сме изправени. Благодаря също така за това, че вие споделихте с нас какво вдъхновява вас, неправителствените организации. Напълно наясно сме, че ни предстоят още много задачи за решаване е, и че е, имаме много още полета за сътрудничество. Много неща се казаха от страна на комисията, Европейската служба за външни дейности, изпълнителния борт е, на фонда и от ваша страна. Мисля, че е, това, което се каза, е, допълни е, вече казаното като оценка на, на фонда. Правя извода, че нашата досегашна а, работа е положително оценена и препоръките, които се направиха, ме карат да мисля, че ще използваме и за бъдещи инструмента по възможно най-добрия начин. Трябва да благодарим за щедростта на нашите донори, защото без тяхната щедрост нямаше да можем да разгърнем и да разширяваме нашата работа. Благодаря много за работата по тази точка от е, дневния ред. Малко неочаквано се превърнах от докладчик по, по точката в председател на срещата. И, и тъй като днес не присъстват нито председателя, нито е, е, заместник председатели, понеже сега гласуват, на мен се пада задачата да ви благодаря за участието в дискусията. hearing, yeah? Yep. This hearing. Yes, this yes, this is the hearing. We stop now. Mm-hmm. Yeah. Chciałem rozpocząć drugą część, która jest wysłuchana. Нека да преминем сега към втората част от нас сутрешното заседание и слушването. Добре дошъл на моя съпредседател, господин Андрей Пленкович, който е председател на делегацията за сътрудничество с Украина. А ние заедно с него ще председателстваме е, заседанието, съвместното заседание на нашата комисия с делегацията за парламентарно сътрудничество с Украина. Ще разискваме положението в Украина, която се създаде след събитията през последните месеци. Ще говорим за тази ситуация от гледна точка на сигурността, на обществото, гражданското общество. Знам, че ситуацията там е тревожна. Приветствам резултатите от е, изборите. Новата Върховна Рада е, е, одобри правителството, на което желаем много успех. Желаем на Украина много успехи в международното сътрудничество. Желаем да преодолее своите економически затруднения и да успее да реши всичките си затруднения от финансов характер. Всички знаем, че действителността в Украина през последните месеци е сурова. 4000 души са убити в конфликта. Всеки ден конфликта взима нови и нови жертви. жителите на Украина са принудени да напускат страната. Предизвикателството е голямо, защото зимата започва, но и е не само това. В дългосрочен план Украина има нужда от реформи, има нужда от работещи институции. Има нужда от това, което ние наричаме върховенство на закона. Има нужда от това да се гарантират човешките права за нейните граждани. Ще повторя още веднъж изречено, че всичко трябва да започне с, териториална, с гарантиране на териториалната цялост на Украина. И това е една задача много трудна за украинското правителство, имайки предвид Имайки предвид а, наскорошното анексиране на Крим, територия, която винаги е принадлежала към Украина. тъй като а, и ние, ние, ние трябва да инвестираме в гарантиране на човешките права, въпреки че на фона на най-належащите нужди това може да не е, изглежда важно, но то е. Ние трябва да окажем подкрепа на вътрешно разселените хора, е, да подкрепим борбата с, е, срещу изтезанията, разследването на случаите с е, изчезнали хора тази работа започна в нашата подкомисия още при предишния мандат на парламента. Получавахме информация за това, което се случва в Украина. Нашето желание е да подкрепим усилията на нашите приятели, да подкрепим усилията на съвета на Европа и на ОСР. Е на дебата, в дебата ще участват господин Мойснекс. Докато ние дебатираме, този представител е на посещение в Украина с цел да установи какво е положението с човешките права. Като представител на парламента, ние винаги сме готови да подкрепим Украина в борбата с предизвикателствата. Също така сме готови да назовем проблемите, което е важно за, за Украина. Н- не можем да направим това, тъй като някои от нашите страни членки са преминали през подобни, подобни а, проблеми а, в а, миналото и можем да помогнем да се избегнат грешките, които ние а, допус, допус, сме допуснали също така ще говорим за правата на кримските татари, които продължават да бъдат преследвани, за положението в регионите обявили независимост, за проблемите на вътрешно разселените, за културните и социалните права. Украина трябва да проведе редица е, е, реформи, за да гарантира чрез своите институции защита на човешките права. Сега ще дам думата на моя съпредседател господин Пленкович, председател на е, делегацията за парламентарно сътрудничество с Украина. А, а, аз също се казвам а, Андрей. А, сега ще говоря на хрватски, за да дам възможност на моята съученичка в хрватската кабина да поработи. Уважаеми Андрей, уважаеми гости, господин Чобаров, господин Захаров, господин Мартиновски, госпожа Лутковска, уважаеми колеги, е, уважаеми депутати. Е, за мен е голямо удоволствие е, да участвам в това заседание като председател на делегацията в Комитета за парламентарно сътрудничество с Украина. То като съпредседател. Е, радвам се също така, че днес ще имаме възможност е, да е, си създадем е, най-обща конкретна представа за ситуацията в Украина. Е, нашия комитет вече е заседавал пет пъти. В понеделник ни предстои шестата поредна среща. Е, броят на нашите срещи показва колко важно е сътрудничество с Украина за Европейския парламент. По инициатива на господин Остравичус, група ще бъде създадена група за приятелство с е, Украина, и това ще предаде, е, ще даде а, на депутатите е, по-голяма възможност да обменят мнения по ситуацията в Украина. Нещо, което аз мятам, че е положително. В центъра на нашето сътрудничество с Украина ще бъдат а, разговорите за изготвяне на споразумение за сътрудничество. Смятам, че това споразумение а, беше един от инструментите, който ни позволи да изпратим ясно послание за това, че сме готови за сътрудничество и приятелски отношения. Това споразумение в влезе в сила от 1 ноември и И сега а, предстои да се организира новата форма а, на работа на Комитета за парламентарно сътрудничество Европейска съюз с Украина. Този комитет ще се предвижда на едно по-високо ниво, така да се каже. Основна цел на този комитет е, е да гарантира изпълнението на споразумението и да наблюдава по какъв начин се изпълняват економическите, социални и други критерии, но също така и да наблюдава по какъв начин се развива ситуацията в Украина. Неразделна част от този процес, разбира се, ще бъде мониторинга, наблюдението на ситуацията, свързана с е, човешките права. Неразделна част от този процес също така е териториалната цялост на Украина положителната санкция на отрицателния вод на референдума трябва също да, да бъде взета предвид. също така и решението на Руската дума за Крим трябва да бъде взето предвид. много е важно наистина да се види докъде е стигнало нарушаването на човешките права, как се е развило то от февруари до сега. Мисля, че всичко, което наблюдаваме, ясно показва, че Ситуацията по отношение на правата на човека в Украина сериозно се е влушила. Смятам, че трябва наистина да предложим пълна подкрепа на Украина в нейните усилия а, да прави а, европейски реформи и смятам, че от съществено, жизненно важно значение да предложим пълна подкрепа за, а, на Украина във връзка с окупираните региони на Донецк и Луганск. Освен това, трябва да а, а, гарантираме Крим да бъде включен а, в териториалната и законодателната рамка на Украина. А, радвам се, че по време на днешния дебат ще чуем информация от първа ръка. Това ще ни помогне да оценим добре ситуацията в Украина за момента и ще ни помогне също така да очертаем посоката, в която ще работи Европейския парламент. Много се радвам, че подкомисията по правата на човека инициира този дебат За мен беше удоволствие да се срещна вчера с господин Чобаров и господин Джамилов. Радвам се, че ще се срещна с тях и през следващата седмица по време на срещата, която вече споменах. Благодаря ви. Благодаря, Андрей. Е, proszę Państwa, chciałbym przekazać teraz głos naszym gościom. Ja... Благодаря. А сега ще дам думата на нашите гости господин Рафат Чубаров. Първи, нека да ви кажа, че имате ограничено време за изказване. Не повече от 12 минути. Господин Чубаров е бил председател на а, парламента в Украина през 2013, така че той ще представи ситуацията там. Заповядайте. Уважаемые Уважаеми съпредседатели, дами и господа, продължаващите военни действия на части е, от територията на Донецка и Луганска област, които вече причиниха гибелта на хиляди хора и всеки ден наблюдаваме нови жертви. Те привлякаха вниманието на международната о... О... общност и отласнаха вниманието от окупирания Крим. Липсата на активен е, и ефекасен е механизъм за прекратяване на агресията на Русия към Украина, липсата на решение, което дава възможност Крим да бъде върнат обратно в рамките на украинската държава, дават възможност на някои политици да твърдят, че трябва да се търси компромис в условията на вече създадената нова реалност. Някои политици, чието имена са известни, вече си позволяват да твърдят, че Крим може да остане в рамките на Русия. Не трябва да забравяме, че началото на глобалната криза започна с окупацията на Крим на 27 февруари 2014 година. От тогава изминаха над 9 месеца. 9 месеца е, окупация и анексия в наши в съвременни дни. Окупацията е, на Крим от хора, които през март от, от, от, от е, лица, размахващи руския флаг, това създаде е, много допълнителни проблеми, предизвикани от анексията. Хиляди хора от различна националност, млади хора с висше образование и специална професионална подготовка се озоваха без, рабо, без работа, тъй като от Крим се оттеглиха почти всички големи предприятия, банки, институции. Е, максимално бяха е, съкратени е, морските и сухопътните превози. Липсата на туристически сезон остави безпрепитани хиляди жители на Крим. Високото, голямото увеличение на цените, въпреки публичните декларации на ръководителите на Крим и реалната ситуация в открием имуществените, финансовите и други проблеми, свързани с особеностите на руския правов режим, предизвикват разочарование и раздразнение в огромната мнозинство жители на Крим. В тези условия и за запазване на контрола над Крим, окупационните власти все повече разширяват практиката да ограничават правата на човека и свободата на пресата. Кримските тартари са основната мишена на окупационните власти. Тук искам да напомням, вероятно знаете, че кримските татари вече са преживявали катастрофа през 20 век. На 18 май 1944 е, година те са били изцяло депортирани от своята земя и заселени в Средна Азия, Сибир, Урал и 50 години са се борили да се завърнат в своята родина. Тяхното завръщане съвпада с създаването на независима Украина. И сега, когато е, кримските татари току-що се бяха върнали и дори голям част продължаваха да се завръщат, изведнъж над тях надвисна нова опасност – Днес Крим Днес Крим живеят 285 хиляди татари, около 40% от населението на полуострова. Именно кримските татари, на практика всички, се обявиха против незаконните действия в Крим в края на февруари 2014 година. 180 хиляди избиратели от кримските татари под... само бяха против. 90% бяха против референдум, само 1000 бяха за. Те заявиха това публично, а са на прицел от страна на окупационните власти, които искат да си отмъстят. Искам да добавя, че а, някой споменава, че трябва да се съобрази с а, референдума, но ние, които знаем каква е истината, се чувстваме унижени от това, защото в Крим на практика нямаше референдум. От, от 34 до 40% от хората е, гласуваха под страх от запла, под заплаха с оръжие. И е, това знаем от наши източници. Ако не вярвате на нас, вижте данните на Светлана Ганушкина, член на Обществения съвет към председателя Путин. Може би на техни, тези данни ще повярвате. Там, оттам се вижда, че в референдума не са участвали дори 50% от жителите на Крим. Местните окупационни власти заплашват в Крим е, е, в момента настъпиха много тежки времена за татарите. Аз не, не, няма да кажа, че татарите не са имали проблеми и с украинските власти преди. Имахме много сложни отношения, но винаги сме водили диалог. И украинската държава е, беше единствената от бившите съветски държави, която публично призна правата на, деп... на завръщане на депортираните татари. докато сега а, убиват и отвличат а, хора по политически или национален признак. Преди това никога не се е случило в Крим. Има десетки описани подобни сли... случаи. И искам да се присъединя към един от съпредседателите на нашата среща и да изразя своята признателност на комисаря по правата на човека, който помощник на генералния секретар на ООН, господин Шиманович, на члена на е, Кримската мисия за по правата на човека Андрей Юро. Всички факти за насилствено отвличане и убиване на хора са описани и са достъпни. Може да ги видите. Майка ми още е жива. Тя е на 83 години. Била е депортирана и ме е родила е, е, извън родината ми. Сега мен, после се е завърнала, сега мен ме депортират. Руската власт депортира тези, които не са съгласни с нейната политика. Кримско-татарското национално движение е известно с това, че никога, дори и в най-страшните времена, не сме използвали насилието като инструмент за защита на нашите права. Ние изповядваме принципа на ненасилието като в нашата борба. И, е, но русийс, руската власт ни обяви за екстремисти и за терористи. За, за, на мен, е, на, от 5 юни ми забраниха от 5 юни да, да, не, да се връщам в Крим. На моите помощници също. Всички, които се опитват да защитат други хора, хора, чието права се нарушават, също се превръщат обект на преследване. Над 100 съдебни дела към кримските татари, които излязаха на, меж... на 3 май на административната граница между Кримския полуостров и континентална Украина, Украина биват преследвани и налагат им се огромни глоби, задържат ги биват обвинявани в престъпления по Руския кодекс и ги заплашва затвор от 3 до 5 години. Днес Крим няма нито един известен журналист или собственик на медии, които да не са били извикани в службите за сигурност окупационните власти обръщат особено внимание на тези, които формират общественото мнение. Тези е, е, журналисти биват преследвани, както и всички други активисти. Те са изправени пред избор. Или трябва е, да прекратят професионалната си дейност, или трябва да и да напуснат. Е, представете си как е, някой ден влизат властите в този дом и ти поставят условия как да живееш в собствената си къща, в собствения си дом. дом. И тези условия са съвършенно различни от начина по който си живяла. Представете си как за такова кратко време човек може да се адаптира. Е, и бих искал да завърша. Позволете само още една минута. Казвайки, че е, за да узаконят незаконното си пребиваване в Крим, руските власти се опитва да максимално използва двойния ар, аршин, за да заблуди обществеността. Публичната а, риторика в Симферопол, в Москва, а, а, няма нищо общо с реалния живот в Крим. Един от основните инструменти, които използва окупационната власт, е да създаде да, се създадат паралелни структури в Крим. ако кримските татари не приветстват тази власт, това върху тях се правят опити да заемат позицията на руските власти. Аз не, не, не знам какво ще даде тази окупация, но знам, че кримските татари а, вярват, че международната общност ще се умее по някакъв начин да, вър, да върне справедливостта и се пита защо не прилага това. И се надяваме, че трябва е, че ще има някакво присъствие на международна мисия, за да гарантира сигурността на татарите и на другите а, граждани. И целенасочени действия в това отношение могат да доведат до успех. В никакъв случай не трябва да се признава статута на Крим като руска територия. Благодаря за вниманието. Большое вам спасибо. И ние ви благодарим. Е, <clears throat> е, Сега искам да дам думата на госпожа Валерия Лутковска, която е украинския омбудсман. В работата ми имах възможност да, да работя с вас в рамките на Европейският парламент, защото имаше среща на върха на омбудсманите на страните на източното партньорство и там ви срещнах. Така че наистина се радвам да ви приветствам. Добре дошли тук днес на това съвместно заседание. Вие сте изправени пред голямо предизвикателство, така както всички власти, които се занимават с опазването на човешките права. Ние трябва да ви подкрепим. Вашата дейност трябва да остане неутрална, но едновременно с това ефикасна. Така че давам ви сега думата и ми казаха, че вашата презентация може би ще включва някои тежки снимки, а, така че искам да предупредя тези, които ще гледат преди самата презентация. Спасибо е, большое, господин председатель. Спасибо большое за предоставленную возможность рассказать о нарушениях прав человека. Благодаря ви. Искам да се спра на нарушаването на човешките права на източна Украина и Крим, започвайки с най-уязвимата група която повече от всички останали страда в източните райони и в Крим от нарушаването на човешките права. Става въпрос за нарушаване на правата на децата, които са, остават на територията на бойните де- де- действия. Такива нарушения от страна и на проруските групи в източна Украина, които водят бойни действия и от страна на, на руските окупационни власти в Крим най-типичните нарушения на правата на децата са това, което виждате на, деца, на екрана. Голяма част от сепаратистите разполага своите щаб-квартири на, в детските интернати много често е, децата биват отвличани и без документи, отвеждани на, в Руската федерация. Много често те се използват и за човешки щит. Когато украинските власти се опитаха да изведат децата от, бойни, е, от територията на бойните вести, реакцията беше – беше много бърза. Украинските власти не бяха подготвени за такива агресивни действия от проруските групи. Въпреки това, но, обаче те просто не, не ни разрешаха да вземем децата. Администрацията на Донецк веднага след началото на конфликта ни е, информира, че терористични организации събират информация за децата така наречен, Министерския съвет на така наречената Донецка народна република даде съответните разпореждания на всички ръководители, които се намират в зоната на антитерористичната операция, предавайки документ, който ги задължава незабавно да съберат информация за децата, които ще се евакуират. Освен това имаше и заповед децата да не биват извеждани другаде, освен в Руската федерация. През юни тази година организирани терористични групировки изведаха 61 сираци от Донецка област и ги отведаха в Русия. Благодарение на взаимодействието на външните министерства на двете страни и на омбудсманите, ние успяхме да върнем всички тези деца на територията на Украина. През юни беше първият случай, през юли това се повтори, но най-страшната ситуация се случи през август, когато а, деца бяха директно изведени от болница, където бях, се, бяха налечени. И остава въпрос за сираци, които нямат родители. Те и без това бяха болни. Те имаха церебра... паралич или други тежки разстройства. Деца от 2 до от 8 месеца до 2 години. Съвсем малки деца, които бяха отвлечени без никакъв медицински сертификат, бяха настанени, седнали в автобуси, деца, които не могат да седят самостоятелно и бяха превед, преведени на територията на Русия при 30 градуса температура. И след. А, а като се има предвид, че а, те не са били преносими, имало риск за здравето. Така че терористите са били принудени да спрат до някъде в момента, в който влизат на а, територията на Русия. И там в а, Ростовска област консула на Украина влиза в преговори с тях, а, с, опитайки се да види поне дали децата са живи и да види как се чувстват. Двамата омбудсмани а, успяват след три дни преговори с терористите да отведат децата от Русия и да ги върнат на територията на Украина, където им се оказва специализирана медицинска помощ. Всичко това стана благодарение на е, външните министерства е, на двете страни и външния, руския външен министр господин Лавров е, ясно заяви, че такова отвличане на деца е престъпление. Искам да привлека и вниманието ви върху още един факт. В някои зони участъци Украина не може да контролира своята граница. Но има руски граничари, които спокойно пропускат на руска територия деца, които нямат никакви документи. Всеки път се питам защо. Отговор е един просто за да може децата да бъдат използвани като обект на пропаганда. Пропаганда, която не спира да тече по руската телевизия. Нарушение на правата на децата има и на територията на Крим. Знаете, че в много европейски държави е, се прилага програма за деинституционализация на децата, които на домовете, където се намират сираците. И всяка държава а, има интерес а, тези деца да се гледат не в институции, а в приемни семейства. По-настоящем руската власт организираха влакове на надеждата на територията на Крим и с тези, които са граждани на украински граждани взимат, поемат грижите за деца. Но сега се, тези деца се прилагат на руски родители, по руското законодателство и Укра... Украина дори не може да провери по какъв начин и какъв е живота на тези деца на руска територия. Така се нарушава Конвенцията за правата на децата и правото на самоопределение и определене на своята националност. Това нарушава не само международно-правните норми, но и законодателството на Украина. И Министерството на външните работи на Украина се обърна с протест към Външното министерство на Русия, обращение към омбудсмена на Руската федерация. Нарушенията на... Във връзка с нарушенията на човешките права искам да а, а, спомена Шемилев и Чубаров. два случая. Това са двама лидери на, татарск, на татарското младсенство, Джимилев и Чубаров по-настоящем не, не могат да е, не осъществяват правото си на личен живот. Аз се обърна към омбудсмана на Русия с голяма молба да предостави някакъв документ, който да може да бъде успорван в съда. Документ, който да, от който да личи, че се забранява на е, тези двама татарски лидери да живеят в Крим. До, момента не съм получила такъв документ от колегите от Русия. Така че се нарушава и правото на достъп до съда, защото и двамата татарски лидери нямат възможност да успорват в съда тази забрана. Дори пред руски съд. нарушенията на правата на татарите се, са нещо постоянно в Крим. Има огромен брой обиски. Днес е спряна работата на Меджлис пречеше на дейността на религиозните институции. Тук на снимката виждате Министерския съвет на Автономна република Крим по времето, когато беше в Украина. Виждате, че самото учреждение е изписано на три езика – руски, украински и кримско-татарски. Ето как изглежда днес това учреждение. Това е най- драстичния послание за това, което става в Крим днес. Освен това, с помощта на мисията в Крим, полевата мисия в Крим, установихме, че кримските татари нямат право на мирно сдружение. При винаги кримските татари са празнували своите празници, дните, които са важни за тях. А, днес обаче те нямат тази възможност. Освен това, установяваме много нарушения на, на правата на кримските татари. Кримските власти съвсем спокойно приемат убийствата, изчезването на хора на територията на Крим. Убийствата на кримски татари въобще не се разследват. Има няколко случая, кога на изчезване, безследно изчезнали, без въобще да се повдигне някакво наказателно обвинение на територията на Крим. Просто никой не се интересува да разследва смъртта на кримските татари. Освен това, се нарушават и права на етнически украинци на територията на Крим. За жалост, имаше една, един странен и вероятно уникален случай в света. Днес в Крим има не само националното мълцинство на кримските татари, а и друго мълцинство. Това са украинците. Техните права също се нарушават беше закрито украинското движение Просвета на територията на Крим в Севастопол. Факултета по украинска филология в е, Украинския национален университет също беше ликвидиран и не функционира. Нарушават се и правата на религиозните организации в Крим. Украина се отнася достатъчно толерантно към представителите на различни религиозни течения, но днес за това в Крим не може да се говори. Днес представители на, правос... на Украинската православна а, църква и Киевския патриархат практически не могат да функционират. Кримск, така наречената кримска самоотбрана е едно военизирано незаконно образование, което действа в съгласие с окупационните власти в Крим и което прекрати дейността на църквата в Крим. Применение силы. Кроме того, достаточно серьезное нарушение прав человека мы фиксируем... И сега най-големите нарушения на човешките права се случват най-вече в източната част на Украина. Тук виждаме най-ужасната ситуация. Знам, че нямам кой знае колко време, ще се опитам да бъда кратка. Искам просто да кажа какво се случва в източните части на Украина. Сега сме в 21 век, средата на Европа. Невероятно е обаче, не можете дори да си представите какво се случва. Така наречения а, поход на заложниците. Хора, които са взети за заложници или като затворници, те трябва да вървят през целият град. Те са насилени да минат през града и ги замерват с камъни. Всеки, който минава там, може да хвърли камък по тях или да ги удари или да ги обижда. А, тези хора са завързвани на стълбове и също могат да бъдат обиждани и замерени с камъни, просто защото са украинци или са за Украина. Ето това се случва в Донецк и в Луганск. Също има ужасяващи изтезания, които се случват в източната част на Украина. едно лице. А, тук виждате завързано с тиксо и, и то много а, а, стегнато завързано. Ръцете и краката му а, пострадват заради липсата на кръвообращение. Това е типично изтезание някой, в някои случаи терористите а, режат ръце, защото имало татуировки, например, с надпис Слава за Украина. Много често чувам, че няма официално потвърждение на военното присъствие на Русия в украинския конфликт. При все това, ако погледнете картините, които ви показвам, тези снимки, те са от Киев, виждате парашутисти, виждате различни войски. Те просто са се загубили, според руснаците. И руските защитници на човешките права дойдоха и ме питаха как, как сме третирали тези войници в Украина. Те бяха третирани добре. И тъй като ситуацията беше много странна, това е нещо съвсем нормално като цяло в този конфликт. И това не е вътрешен конфликт никога няма да бъде такъв и е без вашата помощ ние никога няма да можем да решим ситуацията в Украина. Знаем, че много международни организации се опитват да търсят дипломатично решение и да опишат с дипломатични думи това, което се случва в Украина. Аз не бих се съгласила с тази оценка. Аз съм омбудсман за Украина и го наричам конфликт между две държави. Большое вам спасибо, Валерия Рудковская. <clears throat> Następnym mówcą jest pan Roman Martynowski, prawnik, który... Следващият оратор господин Роман Мартиновски. Адвокат, занимаващ се с проблемите на човешките права. Той живееше в Севастопол, а сега е вътрешен беженец трично разселен, защото е трябвало да напусне града си. Той е създател на много проекти, например местна правна служба и е, други. И със сигурност ще ни разкаже за интересни случаи от своята дейност, като примери за ситуацията в Украина. Заповядайте. Уважаеми дами и господа, в първо очередь я благодарю вас за... Дами и господа, благодаря за възможността, която ми давате да участвам в вашата дискусия. Крим винаги е бил мултиетнична територия. Прекрасна област, прекрасно място, където много етноси, много нации винаги са живели заедно в мир. Но от момента на тази анексация около 58% от населението е, беше руснаци, 28 приблизително рус, а, украинци и, 20, и 18% приблизително татари. Имаше и други етноси, например белоруснаци, арменци, други ю, поляци, молдовци, евреи, узбекци, гърци, корейци, българи, българи, украи... грузинци и много други. И а те имат много тежка съдба а, сега в а, Украина, но най-тежката естествено е за украинците и татарите. Новите власти в Крим третират много зле националните лидери, на народите, които са а, населявали тези, този район. А, Русия поиска просто да се отърве от тези лидери, като забрани влизането на хората в Крим. И съответно техния глас въобще няма да се чуе в континентална Европа. Според различните оценки, през, от периода на анексирането до сега, между 8 и 10 хиляди украинци са се преместили в, от Крим в други територии на, на Украина. Причината за това не е внезапното желание на а, кримските граждани да отидат да живеят извън Крим. А, просто много от хората са заплашвани, техните домове са претърсвани, училищата в Украина, украинските училища са затворени. Също факултета по украинска филология също беше закрит. Беше, бяха закрити и татарските канали на телевизията, примерно. Колегата Чубаров вече говори за ситуацията на татарите, така че аз ще се спра на ситуацията на другите етноси. Това, което се случва на украинците, е една потрясаваща реалност. Ние, украинците, които е, живеем в Крим, сме свикнали да живеем като етническо мнозинство, а сега сме мълцинство. Това е реалността. И трябва по някакъв начин да, да преживеем. Има и допълнителна трудност, която идва от факта, че Руската федерация а, няма дефиниция за етническо мълцинство. Това не е по законодателството на Русия. А в Украина това беше решено с, с специален закон. А, в, а, Рус... в Украина една пета от населението са етнически младсинства. А в Русия от доста години се преструва, че ще правят закон за етническите младсинства, но нищо не се случва. И след присъединяването на Крим, възможността да се създаде такъв закон и такава дефиниция е още по-малка. Съмнявам се, че новите власти ще се опитат да решат този проблем с мълцинствата украинци и татари и други. Факт е, че във всяко едно законодателство а, трябва да има решение на този въпрос, за да има гарантирано представяне на тези мълцинства. А, един, един от най-ужасяващите прояви на подобно третиране е а, за закриването на училищата, където се преподава украински и татарски. На значи 40 такива училища затвориха врати. Днес няма нито едно украинско училище в Крим. И броят на класовете които се преподават на, където се преподава на украински, също намаля. Руските власти цинично обясняват това с факта, че децата не искали да им се преподава на украински. И, и родителите ги подкрепили. Е, всички разбират истинските причини, но това въобще не притеснява руснаците. И това явно е типична процедура за изцеляване на такива размерни райони от руските власти. Тези, които са останали, това, което става в Крим, трябва да се наблюдава стриктно от Европа, от Европейския съюз. Както вече казах, има много други етноси, например арменци, евреи и други, те а, е, нямат никакъв шанс да се противопоставят. Те, техния глас въобще не се чува нито по вестници, нито по медиите. Просто са а, малък брой, не повече от 100-200 души. Съществува също и етническа самоидентификация. Много е трудно да се приеме, че вие обаче не сте руснак. Руското население и проруското население точно така мислят. И те считат, че Крим е Русия. И когато а, когато се стигне до в крайна сметка някакво обявяване на различните етноси, то бива потъпкано. И единственият начин да се реши проблема на малките етнически групи е създаването на някакви условия за ам, събирането им със семействата им в останата част от Украина. Например, винаги е имало а, различни общности от българи, примерно в, в Болград, в Новка. Също трябва да се създадат условия за разселване на тези хора в останалите райони на Украина, за да се запази тяхната култура, традиции и език. Тези етнически малцинства също трябва да имат възможност да участват активно в преместването си Нека да не забравяме и гръцката, и арменската, и ромската общност. Съществува също и други а, проблеми, на които искам да се спра. Те не са свързани с етническите мълсенства, но също е много голям проблем. А именно фактът, че хора, които са били заподозрени, разследвани, осъдени, остават в затворите, примерно, или по задържане в Крим. Това също ни тревожи. Не само заради това, което каза госпожа Валерия Лутковска. Много е трудно да се направи нещо за тях. Има и друг проблем – свързан с налагането на присъдите от Европейския съд за човешки права. Вече няколко такива присъди бяха издадени за, да, за прилагане на адхок мерки от националните съдилища. Такъв е случаят Родниченко срещу Украина, където съда присъди мерки, които да се приложат за съжаление, местният съд отказа да, присъд, да осъществи присъдата а, след анексирането. Така че случаят все така си остава и в Крим. Руската федерация просто не прави нищо по тези мерки които се налагат. Друг проблем е, че Украина отказа да се е, почини заплащането на компенсации. Така че оплакващите се не могат да а, получат компенсациите. А, се или пък техните представители. А, техните представители са в а, самата Украина, не в Крим. Нашият народ се сблъсква с големи проблеми заради действията на Русия. И този проблем се увеличава всеки изминат ден. Няма време да говоря за всички, но нека да се сръточа на някои неща, които очакваме като помощ от вас. Не говоря за финансова помощ. Нещата, така както ги виждаме, че първо имаме нужда от морална подкрепа. Има неща, които не могат да се измерят в пари. Както вече казах, имаме нужда от грижа, от състрадание, от морална подкрепа и да го нарека с една дума солидарност. А също и а, вашата възможност да бъдете чути, за да се ограничат, да се спрат агресивните нечовешки политики. Считаме, че въпросът за Крим може да бъде разрешен само с връщането на Крим в Украина и в украинско законодателство. Проблемът на суверенитета на Украина не е само проблем на Украина и на Русия, но и на цяла Европа. Защото този проблем с Украина може да се превърне в много по-голяма трагедия. Така че, моля за вашата помощ. Тази помощ може да има различни форми. Помогнете ни да запазим а, украинската присъствие в а, Крим, защото хората наистина страдат. Много е трудно да намерим примерно защита за активистите и за кримските а, татари. Много малко съди и, и, и адвокати са готови да поемат такива случаи. А, помогнете ни да а, развием културата на приемане на тези вътрешно разселени лица. За съжаление, правителството дискриминира тези хора. А, и а, ние нямаме никакъв опит. Просто всичко това ни се случва заради а, подмолното поведение на нашия източен съсед. България и Гърция биха могли също да дадат дългосрочни визи на кримските гърци и българи съответно. Трябва също да променим цялата сигурност. Моля, помогнете ни. Моля, преразгледайте нещата за това как мислите да помогнете е, на Украина. Тревогата се засилва, проблемите растат със всеки изминат месец. Много е трудно дори да се повярва за това, което се случва, но то става. И Правилно е да се обърнете към гражданското общество и НПО-тата. Ще получите подкрепа от тях е, и повече подкрепа, отколкото от бюрократите. Нека да работим заедно и няма да загубим. Мартиновски. Е, Kolejnym mówcą jest е, pan Borys Zakarow. Следващия оратор, господин Борис Захаров, представител на новото поколение, поколение изпълнено с динамика. Господин Захаров е директор на Центъра за човешки права, Хелзинския център. Той участваше в изготвянето на законодателството за вътрешно разселените. Вие е, имате думата. Уважаеми госпожи и господа, позволете ми да представя на вашето внимание кратък обзор на ситуацията на правата на човека в Украина и в зоната на антитерористичните операции, окупираните територии на Автономна република Крим, също така да ви опиша ситуацията на вътрешно разселените листа. По времето на Евромайдана украинския народ се бори срещу руската диктатура, бори се да защити Украина срещу нашествието на Русия. Това беше борба на Украина за свобода, за достоинство, за права на човека. И в крайна сметка това беше една борба за независимостта на Украина. Сблъскахме се с чудовищно насилие, с зверство на режима на Янукович. Тогава украинският народ се е възползвал своето естествено право на възстание. След победата на революцията на достоинството получихме нов удар. Днешната агресия от страна на Русия Русия, агресията, анексирането на е, Крим. Може да се каже, че в миналото Русия стоеше зад режима на е, Янукович. Има и основание да се смята, че цяла е, Русия беше замесена в кървавите събития на Майдана беше анексиран Крим настана хаос в държавата, който се подкрепяше от руските специални служби. Започна хибридна война на Русия срещу Украина. Без оглед на това, новата администрация успя да преодолее острата економическа и политическа криза, създаде способни въоръжени сили, органи е, на сигурността, доброволчески батальони, които заедно с Националната гвардия в първите месеци на войната спасиха страната а, успяхме да не допуснем географски да се разшири конфликта извън Донбас. На 25 май бяха проведени президентски, на 26 октомври парламентарни избори. Запази се сътрудничеството между обществените организации с държавата. Започна реформа на наказателното правораздаване, започна реформа на прокуратурата, създаде за антикорупционно бюро, започна реформа на органите за вътрешни работи с участието на експерти от правораздаването правозащитните организации. Доброволческата дейност беше доб... изключително добър пример за обществена солидарност. Създава се фонд за демократична солидарност и КМИС. 77% от населението на Украина оказаха помощ. А, активно а, участва в движението на Майдан около 15% от населението на Украина. Военния конфликт обаче отнема всички сили е, и средства. Е, е, отнема силите за борба с политическата инерция, корупцията и за развитието на страната. Поради тази причина се запазва и опасността за правата на човека, запазва се и опасността от неграмотно управление на държавата.